население да не бъде в товар на обществото. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това приключваме е, дискусията по тази тема. Е, ще гласуваме и по нея в 11.30 утре заран. Следващото заседание е утре вторник започва в 9 сутринта. Дневният ред е публикуван. Ще го намерите на вебсайта на парламента. Закривам това заседание.